Good morning, everybody. Welcome to the uh, meeting, this morning meeting of the committee. Добро утро. Започваме заседанието на комисията. И както винаги от, започваме с приемане на дневния ред. Няма възражения. В такъв случай дневния ред е прият. И сега е съобщение на председателя, номиниране на докладчици. Госпожа Антея Макентар от ЕКР е била избрана за докладчик по предложение за директива на Европейския парламент и съвета за защита на еврото и други валути срещу фалшифициране чрез наказателният кодекс и замена на директива в рамково решение 2363. Господин Тимоти Киркоп от ЕКР е избран за докладчик за предложение за регламент за платеца и бенефициента а, при трансфера на фондове. Госпожа Моника Флашикова е избрана за а, делегацията във връзка с с правомощията на страните членки. А, това е доклад по собствена инициатива на Юри за делегиране на законодателни правомощи и контрол на страните членки върху прилагането, правата за прилагане на комисията. Ако нямате възражение до края на сегашното заседание, протоколът от предишното заседание ще се вземе за прият. Това са протоколите от 3 септември 2012, 8 декември 2011, 29 ноември 2011, 31 август 2011, 20 април 2011, и 28-29 септември 2010. Това са протоколите, които ще сметам, смятаме за приети. Това са съобщенията на председателя и сега започваме с, същинския същинският дневен ред, с, с съвместно разискване. Трябва да освободим от отговорност за 2011 година редица документи. Първо общия бюджет, трети раздел комисия, европейск, Европол, сътрудничество за външните граници, опазване Фронтекс, Европейският полицейски колеж и Европейският център за мониторинг за наркотици и наркозависимост, Европейската агенция за основните права и общия бюджет за защита на данните. Както сте видяли, има редица предложения на изменения към становищата. Към проекто становището на господин Папа Николао. Първо ще дам нему думата за първоначалните му бележки и след това ще пристъпим към размяна на мнения. Тъй като срока за внасяне на изменения беше миналата седмица, нямаме превод на всички внесени изменения, но те ще бъдат на разположение преди гласуването. Господин Папа Николао, имате думата. Благодаря, госпожо председател преди две седмици бяха подготвени проекти становищата, и днес ще обсъдим измененията, както беше споменато. Нямаше достатъчно време да бъдат всички те преведени на всички езици. Но ако имате конкретни въпроси, ще отговорим. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които са внесали изменения за Ахкей, Маковей и, и други. Не са много измененията. За девете доклада становище имаме около 60 изменения внесени за тях и а, значи, някои от тях ще бъдат оттеглени. Вече съм пръч... Вече сте се запознали вероятно с становищата. Преди да преминем към разглеждане на измененията, искам да кажа нещо във връзка с някои от измененията, които аз съм внесъл. Става дума за аудитинг, аудитирането на европейските агенции. Ние разгледахме първо този въпрос във връзка с доклада на Сметната палата – Разбира се, целта на одита е да установи, че средствата на данакоплаците се използват целесообразно. За... Тези одити ще бъдат е, направени от Сметната палата. Е, за да имаме, да разполагаме с достатъчно информация за а, освобождаването от отговорност. Както вече беше споменато, а, ще разгледаме освобождаването от отговорност бюджета на Европейския съвет комисия, раздел 3 и а, различните агенции Европол, Фронтекс, Европейския полицейски колеж и така нататък. Бяха внесени изменения. Първо ще започнем с раздела за комисията. Предлага се да се заличи първата част на третия абзац. Чета текста на този абзац. По отношение на Европол също има някои изменения. Европол има, се сблъска с някои проблеми, нещо, което е естествено за една нова агенция като Европол. Следователно, ние смятаме, че Европол трябва да продължи усилията си да подобри работата си и макар, че неговия бюджет не е увеличен, увеличен броят на операциите, които Европол изпълнява. Ясно е, че при това положение агенцията трудно се справя. Комисията не трябва да товари допълнително Европол, защото а, той няма да може да работи ефективно. Искам да благодаря на господин Демер, господин Хотмайер и други. И искам да приветствам съобщението на Европол, изпратено в писмо от директора на Европол. Изменение пето, мисля, че ще намерим там решение и няма някакви сериозни опасения във връзка с него. Сега за Фронтекс. Госпожа Гелер е внесла изменение по петия абзац Европейския полицейски колеж. Девето изменение искам да спомена тук. Много важно е да се реши проблема с помещенията на полицейският колеж до началото на март. Също се така иска заличаването на един абзац, както и е, внесено изменение 12 по отношение на Евроюст се, а, има изменения във връзка с а, изпълнението на бюджета. Във връзка с а, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, също и са внесени някои изменения към проекто становището. По Агенцията за основните права, Посочвам изменения 5 и 6. Госпожа Маковей е внесла две изменения и е, вече разговаряме по този въпрос. Трябва да се вземе предвид новата информация. Знам, че въпросът е обсъждан в економическата комисия. И накрая а, общото а, а, становище във връзка с общия бюджет на ЕСЕ, Европейския надзорен орган по защита на а, управление на агенциите. Искам да отбележа тук второ изменение. Приветстваме четвърто изменение на госпожа Гелер. Ще заключа, като благодаря а, на всички, а, които а, участваха в работата и допринесаха за перфектно становището. Очаквам да работим заедно с всички заинтересовани страни е, за да е, изготвим окончателните версии на проекта становищата. Благодаря най-сърдечно на госпожа Катрин Хюбер и на целия секретарят за тяхната работа. Очаквам вашите е, забележки и предложения. Благодаря, госпожа Келер изма, из, има думата. Благодаря. Имам няколко забележки и въпроси. Най-напред има няколко изменения по отношение на сливането на Европол и СЕПОЛ. Може би трябва да обсъдим въпроса по-задълбочено, а не просто да даваме освобождение на, бю... на изпълнението на бюджета. Това е обаче и политически въпрос, не само бюджетен въпрос. въпрос. И е, това трябва да се вземе предвид при освобождаването от отговорност. И нещо подобно е, става дума за Агенцията за основните права. Не зная дали не може по друг начин да говорим за проблемите на тази агенция или по повод на освобождаването от отговорност, ако е, го сторим в нашето становище, добре, но няма да има никакви други последствия. Не би трябвало да позволяваме на агенциите да заобикалят е, годишния бюджет. Естествено, има възможности за изключение, за извънредни ситуации, когато трябва да се реагира, но понякога, когато става дума за предвидими ситуации, трябва да се придържаме към а, е, основната бюджетна процедура. Мисля, че трябва да сме много стриктни. И сега принципа за ежегодност. Това е също голям проблем. Всяка година се повтаря проблемът. Нещата много не са се променили. Една агенция се подобрява, друга агенция отново си влушава спазването на принципа за ежегодност. Трябва да сме последователни в изискването си. И още един общ проблем – Комисията дава средства за неща, които, за които няма решение от Европейския парламент. Например, за вътрешния фонд за сигурност, фонда за вътрешна сигурност, би трябвало първо да се вземе решение за такъв фонд и след това да се отделят средства. Може да има резерва, бюджетен резерв да имаме за, такава, е, за такъв фонд. И сега въпрос към докладчика. Е, дали е говорил с докладчиците в Сянка за бъдещото развитие на, на освобождаването на отговорност? Благодаря, госпожа Белт. Най-напред искам да кажа нещо за Агенцията за основните права. Аз малко не се съгласявам с госпожа Келер. Мисля, че тук е мястото за да се спрем на разследванията, за нередностите. Агенцията трябва да, да даде обяснение. Това нещо продължава вече няколко години. Когато директора казва всичко е наред, той трябва да дойде тук и да ни даде обяснение веднъж за винаги. На второ място за Европол. Докладчикът каза, че това е нова институция и ето защо има някои е, въпроси бюджетни, които не са разрешени, но това не е толкова нова агенция в крайна сметка. И съгласна съм с госпожа Келер, що се отнася до тенденцията за включване в бюджета на средства, които, за които не сме взели решение. И това е тук дефицит в комисията. 50 милиона евро са предвидена за национална схема, а ние в момента все още не сме взели решение. За това това просто няма правно основание. Госпожа Келер иска думата. Просто да поясна. Аз съм съгласна, че има проблеми в Агенцията за основни права. Просто Въпросът ми е, ако е, обосновем и опишем тук тези проблеми, те просто ще се забравят. Има, може би, други инструменти, където да, да залегнат описанията на тези проблеми. Благодаря, госпож... господин Киркоп. Благодаря, господин председател. Имам няколко коментара. Става дума за сливането между агенции. Въпросът за евентуалните резултати е важен. Той бузи ти загриженост. Някои агенции не, не произведоха докладите, които очаквахме, поне които аз очаквах. Например, Европол. Европол. За Европол говорим често и аз оценявам работата, която се върши в Европол. Това е много важна агенция, наистина е важна. Но въпреки това има критики от страна на Сметната палата и те са критики на счетоводната система. Те будат загриженост тези критики. Приветствам докладчика и неговите заключения, но е хубаво да има по-задълбочено разследване на ситуацията. Когато Сметната палата задава определени критерии, които подбуждат, провокират критики, в, момент, в, в същото време ние говорим за освобождаване от отговорност. В какви са критиките всъщност? Технически пропуски или системни пропуски? Това би ме интересувало. Според мен тук трябва да задълбочим нашата работа. Не смятам, че критиката се отнася към организацията като такава, като, към агенцията като такава. Вероятно Сметната палата има предвид определени технически критерии, но така или иначе бих си пожелал да имаме повече информация относно тази критика. Смятам, че това е здравословно. Благодаря, казва председателката. Секретарята точно ми казва, че е предвидено предвидена покана на, към директора на е, Агенцията за основните права той ще говори пред нас, а сега искам да се обърне към комисията, дали те искат да вземат думата. Не, мисля, че не. Или все пак да, да, комисията иска думата. По отношение на освобождаването на комисията имаме едно изменение от госпожа Гингъл. Тук нямаме коментар. Комисията си отбеляза препоръката за подобряване на бюджетното планиране за 2011 година, както казах и преди. По отношение на 2012 година имаме доста високо ниво на изпълнение на бюджета. И отново думата на докладчика. Благодаря. Най-напред към госпожа Велт. Европол е нова агенция, сравнително нова агенция, ново основана агенция. Това имам предвид. Европол е агенция от е, януари 2010 година. Това имам предвид и то е важно по отношение на от бюджетна перспектива. В такъв смисъл Европол е нова агенция. Това, което каза госпожа Келер. Съгласен съм, не е лесно да имаме политическа дискусия в рамката на освобождаването от отговорност. Наистина няма много повод за това, няма много място за политически дискусии и изменения, когато трябва да освобождаваме от отговорност. И то всяка година трябва да се концентрираме в тези рамки върху бюджетните въпроси. Аз дълго мислех по този въпрос, за дали да се свършим с колеги от Конт и да намерим правилния баланс. Но моят коментар е, на базата на моя опит, при писането на становищата, когато получим дадена информация, или получим изменения от колегите, ние не може да кажем няма да обсъждаме тези въпроси. Въпросът е, че трябва да започнем тези дискусии и да уточним какъв е проблема дори и след освобождаването от отговорност. Може би не е лоша идея да включим нашите заключения в становището. Това ще е добра изходна точка за дискусии в бъдеще. И така, аз искам да запазя правилния баланс, не да претоварвам становищата. Защото в крайна сметка какво правим? Правим освобождаване от отговорност и издаваме становище по този повод. Нека сме фокусирани, концентрирани върху основните въпроси, свързани с бюджета. Това се опитваме да правим. В този случай. За Сипъл и Европол. Съгласен съм. Това не е въпрос за становището за освобождаване от отговорност, но когато имаме инициативи, когато имаме определени съобщения и обмен на информация с комисията, на този фон трябва ясно да кажем, че от политическа гледна точка сме загрижени. Може би трябва просто да включим тези аспекти в текста, а дебата да бъде на следващи заседания. Благодаря на колегите, които излязоха с изменения, особено на колегите, които искат да изте, оттеглят някои от измененията. Благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се да получим в крайна сметка едни, едни добри становища, добри текстове. Продължавам да съм на разположение на колегите в следващите дни за изяснения и оточнения. Благодаря, това е от моя страна. Благодаря, казва председателката. А сега преминаваме към следващия ред, е, следващата дневна е, точка от дневния ред. Това е гласуването. То е предвидено за 9.45. Трябва да изчакаме е, колегите да дойдат Прекъсвам заседанието за 12 минути и ще продължим с гласуването. За съжаление, не може да продължим с гласуването веднага. Трябва да си спазим часа. So let's continue our meeting. Uh, we, uh, we continue with the vote. On... Продължаваме с uh, гласуването uh, и uh, господин Йонг uh, uh, е, това е директивата за аудиовизуалните и медийни услуги. Първо изменение. За. Разделно гласуване поправя се председателката. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. За, против. Мисля, че се приема, но ще проверим тъй като не дигате хубаво ръка, ако дигате по-хубаво ръка, по-лесно ще бъде. Проверяваме по второ изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, по второ изменение. Край на гласуването. 12 на 12. Повтаряме е, гласуването по второ изменение. Електронно гласуваме. Гласувайте, моля. Четиринадесет за, 15 против. Отхвърля се. Трето изменение за. Против. Ще провериме трето изменение. Гласуваме е, с, с картите по трето изменение. Гласувайте, моля. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. 13 за, 15 против, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се. Проверяваме и него. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 12 за, 16 против. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим. Пето изменение. Гласувайте, моля. Ми на път Край на гласуването. 15 за, 14 против. Приема се. Шесто изменение за. So, so the question is Let, do we allow that we check again amendment 5 for Ms. Разрешено ли е да проверим още един път е, пето изменение? Добре, прегласуваме пето изменение. Край на гласуването. 15 на 15. Отхвърля се. Шесто изменение за против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Проверяваме осмо изменение. Гласувайте, моля. По осмо изменение гласуваме. Край на гласуването. 14 за, 16 против, отхвърля се. Компромисно изменение едно. за, против, въздържали се, приема се. Сед... девето изменение за. Ще трябва да проверим гласуването по девето, съжалявам. Гласувайте, моля, по девето изменение. Девето изменение. Край на гласуването. 16 за, 14 против. Приема се. Десето изменение. За. Да, господин Луан. Госпожо председател, повторихме гласуването по пето изменение, но бих искал да ви помоля да вземете предвид резултатът от първото гласуване, защото по този начин може да прегласуваме е, всеки вод. Е, и затова смятам, че трябва да вземете предвид резултатът от първото гласуване. Благодаря, казва председателката. Именно за това попитах, съгласни ли сте да глас... прегласуваме пето изменение? Господин Луан. Вие попитахте, но не получихте отговор от всички. Ние не се сме съгласни всички да се прегласува, след като някой допълнително влезе в залата. Госпожа Латвард вече беше в залата, казва председателката, но тя не използва картата си. Тогава сега ще искам да гласуваме дали сте съгласни с прегласуването на пето изменение. Това беше проблема. Гласувайте, моля, дали сте съгласни да прегласуваме пето изменение. Трябва да гласуваме не това, а това дали да вземем предвид първото гласуване или второто гласуване. Трябва да гласуваме дали искате да повторим гласуването по пето изменение. Въпросът е дали сте съгласни аз отново да подложа на гласуване. Да гласуваме още един път. Of... Мисля, че тук има объркване, казва госпожа Латвър. Мисля, трябва да попитате. Приемат ли залата при второто гласуване да се включи моят глас? Тоест, приемате ли второто гласуване, в което аз бях добавена, тъй като влезах? Приемате ли? Приемат ли? Приемат ли вашето решение, госпожо председател, да се гласува още един път? Тогава ще гласувам. Потвърждавате ли моето решение да се прегласува пето изменение? Не, това ще доведе до объркване. Съгласен съм с госпожа Латфорд, казва някой от залата. Дали трябва да вземем предвид първият гласуване или второто гласуване? Господин Лухан, Аз не поисках гласуване, електронно гласуване, но когато попитах дали да прегласуваме, очевидно хората бяха съгласни няма такова нещо, казва господин Лахон е, от залата. Добре, в каква, което мога да направя? Да поискам да се гласуват, дали потвърждават моето решение да гласуват ме втори път пето изменение. Госпожа Латфорд, извинете. Въпросът е да се гласува, защото е, е, Вие казвате дали, излиза, че казвате дали искат да се гласува още един път. Поне в, на английски така излиза. А, а, а въпросът е дали се приема вашите първо решение или второто. Господин Папа Николао, госпожа председател, това всичко е малко, доста, малко объркващо. Гласувахме, госпожа Латвард беше тук, не гласува първия път, след това повторихме гласуването, тя участва. Разбира се, не искаме да допуснем прегласуване е, редовно. Може би още един път да гласуваме всички заедно а, по този въпрос. Нека гласуваме още един път, последен по пето изменение. Съгласни ли сте да повторяме гласуването по пето изменение. Добре, ще гласуваме още един път по пето изменение. Гласуваме електронно. Гласуваме по пето изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. The vote is closed. 16 е, за, 17 против. Отхвърля се. We go back to amendment 10. Десето изменение. За. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Гласувайте, моля, по десето изменение. Край на гласуването. 17 за, 13 против, 3 въздържали се, приема се. 11-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но ще проверим. Проверяваме 12-то изменение. Край на гласуването. 17 за, 16 против. Приема се. 13-то изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 14-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 14-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 14 за, 19 против, отхвърля се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст след направените изменения. Гласуваме по целият текст. Начало. Край на гласуването. 30 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчикът. И сега to point 14 uh, on our agenda, amendment of the Проверяваме с 14-та точка от нашия дневен ред изменение на споразумението между ЕО и Украина за улесняване на издаването на визи. Докладчик е господин Мораес. Първо ще дам думата на господин Мораес. Благодаря. Аз мога да продължа. Въпреки шума, не казва председателката, нека изчакаме колегите да се успокоят. Meeting of the committee, so to... Колеги, искаме да продължим. Ако искате, напуснете залата, но ако обичате тихичко. Okay. Mr. Moraes, okay. I think you can. Господин Мораес, Съвсем накратко искам да кажа нещо по изменението на споразумението. Както знаете, колеги, това е изменение на съществуващо споразумение между Европейските общности и Украина за улесняване на издаването на визи. Споразумението действа от 2008 година и целта сега е да се улесни издаването на на визи за 90 дена в рамките на 180 дена за украински граждани. Нека ви напомня, колеги, че европейските граждани нямат нужда от виза за Украина от 2005 година. Този, това споразумение се основава на препоръки от съвета Комисията и Украина. Сега Европейския парламент трябва да одобри изменението. Искам да се спра на някои основни изменения. Е, вече съм споменавал тези изменения, но пак искам да ги спомена. Става въпрос, важното е да се знае с каква цел пътуват гражданите. Премахва се е, таксата от 70 евро. Не се иска виза за малък престой и за хора, които имат служебни паспорти. Трябва да обсъдим, колеги, каква е и ситуацията в Украина. Това също трябва да вземем предвид. Европейския съюз е бил загрижен за предишните избори в Украина, за недостатъчно проведените реформи, по които има вече съвместно споразумение, има политически дефицити, в Украина, но смятаме въпреки това, че от политическа гледна точка споразумението е стъпка напред. Важно е да имаме мнението на комисията и да видим какво смятат колегите. Важна е тази дискусия днеска, но аз бих бил радостен, ако може да отбележим напредък по това досие. Крайният срок за внасене на измененията е 5 февруари. На 22 януари становището е одобрено и одобрен общия подход, по който се движим. Господин Мараес, благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Нашата политическа група е съгласна с, измене, с заключенията в доклада. Ние подкрепяме измененията на споразумението. Като вземем предвид и всички изменения, които целят улесняването на издаването на визи за страни източна, от източна Европа, членове на Евронест, хубаво е да се хармонизират всички тези споразумения за улесняване на издаването на визи. Така че ние подкрепяме тези изменения. Това е становището на нашата политическа група. Благодаря, господин Протешович. От името на НП искам да кажа, че ние също подкрепяме споразумението. Както спомена и господин Мораес, въпреки, че имаме негативна оценка на политическата ситуация в Украина, въпреки това, споразумението не е политически инструмент. Олесняването за издаване на визи ще се прави в името на, евро... на украинските граждани. Става дума за активисти на религиозни групи, на неправителствени организации, на, с журналисти. И в останалите комисии, в АФЕД, например, и в други комисии, колегите се изказват в подкрепа на измененията. Благодаря, казва председателката. Сега комисията има думата. Благодаря. Аз съм Дитрих Парман, заместник-председател на дирекцията за висова политика в комисията. Благодаря на докладчика за неговия доклад и благодаря на депутатите, които подкрепят измененията на споразумението. Както каза и господин Мораес, а, а, той много добре описа съдържанието на споразумението. Аз няма да повтарям казаното. Ще добавя само следното. Наистина има споразумение за улесняване на издаване на визи от 2008 година. И според статистиката, е, първоначалното споразумение донесе много предимства. Ще ви дам няколко цифри за онагледяване. Ако погледнем периода 2008-2011 година броя на издадени визи се е повишил с 33,8%. Визите издадени в Украина. Голяма част от тези визи са многократни визи. Една трета от тях а отказа за издаване на визи е около 3,3%, т.е. доста нисък гражданите на Украина имат голяма полза от това споразумение и ние ще се радваме ползата за, от измененията за украинските граждани да нарасне. Ние подкрепяме измененията към споразумението и може би мога да използвам тази възможността, тази възможност да кажа, че заедно с тези изменения бихме искали да подчертаем, е, че е хубаво да отбележим същия напредък с Молдова. Е, там има политически тълкувания от молдовска страна, които спират напредъка. И аз разбирам, че се изготвя доклад за Молдова, но въпреки това бих искал да подчертая, че и в, по този въпрос, въпроса с Молдова, ще може в е, обозрим срок да отбележим напредък. Благодаря, казва председателката. Сега докладчикът има отново думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в Сянка и съгласен съм с комисията, че това е акт на политическо окоръжаване към Украина, но всичко се прави в името на гражданите на Украина. Надяваме се на политически прогрес в Украина. Има доказателства за това, че улесняването на визовия режим има катализиращо действие. Благодаря за подкрепата към измененията на споразумението. Благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Морес. Сега преминаваме към следващия доклад, доклада на госпожа Габриел. Това е предложение за изменение на регламента и за определяне на списъка на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза и тези, които са освободени от това изискване. Е, най-напред ще дам думата на комисията и след това на докладчицата, госпожа Габриел, тъй като това е първото четене, първото разискване на доклада. След това ще имаме дебат по, по въпроса и след това ирландското председателство ще се изкаже. Комисията има думата. Uh, Благодаря, uh, госпожо председател. разглеждаме предложението на комисията за внасяне на изменения в регламент 539. Има също и друго предложение за изменение на същия регламент, но по него все още преговарят с законодателите. Така че не трябва да смесваме тези две предложения. Предложението, което обсъждаме в момента, се отнася до редовното преразглеждане от страна на комисията от приложението към регламент 531, където става дума за кои, гражданите на кои страни нямат нужда от визи и кои трябва да имат визи, за да влизат в шенгенското пространство. Това е редовното преразглеждане на регламент 539. Този регламент от 2001 година насам е преразглеждан 8-9 пъти, последен път. Той е бил преразглеждан през 2010 година, когато някои страни бяха включени в положителният списък. Прегледът на регламент 539, както казах, се прави от комисията редовно възоснова на това, което ние наричаме оценка за всеки отделен случай. И разглеждаме и предложенията на страните членки за прехвърляне на дадени страни в един или друг от двата списъка, възоснова на редица критерии, които са разписани в регламента най-подробно. Вероятно това ще бъде последният преглед от този вид на регламента, защото в бъдеще възнамеряваме да взимаме предвид и други критерии Нещо, което в момента се обсъжда. То ще го обсъждаме в следващата точка, която обсъждаме съобщението на комисията до съвета а, за развитието на общата визова политика с цел насърчаване на економическия растеж. В момента все още работим обаче по съществуващите критерии. А, нашата работа е свързана с намерението желанието да се намали незаконната иммиграция, засили сигурността на Европейския съюз. Тук, е, разбира се, трябва да се вземат предвид нашите отношения с трети страни. При тези условия ние приканихме страните членки да направят предложения за включване или изключване в двата списъка, положителния и отрицателния, и въз основа на предложенията на страните членки, ние в комисията стигнахме до заключението, че страните, че предлаганите страни трябва да бъдат включени в положителния списък. Трябва да кажа, че ням нито една страна членка не е предложила прехвърляне на трета страна от положителния в отрицателният списък. Тоест е страна, която до сега е ползвала безвизов режим, да се върне към изискването за визи. Такава възможност съществува, но страните членки не са се възползвали този път от нея. И така, страните, които предлагаме в момента, те са споменати в предложението, ще ги спомена накратко това са малки е, островни страни в Карибско море и Тихи, Тихия океан. Става дума за 16 такива с малки страни. И също така и е още една категория. Това са британски граждани, които все още трябва да представят виза но според нас те също трябва да бъдат включени в положителния списък. Трябва също да спомена, че отрицателният списък в него ще се включи и Южен Судан, страна, която обяви независимостта си от Судан, тъй като Судан беше в отрицателния списък и Южен Судан, който се отдели от, от Судан, също ще остане в отрицателният списък. Това е накратко предложението на комисията. Може би трябва също така да спомена, че се ставаше дума и за някои други страни, е, и имаше лобиране от трети страни към комисията Става дума за страни като Индонезия, Тайланд, е, Обединените арабски емирства. Но комисията, въпреки това лобиране, реши, че няма да бъде уместно в настоящия момент те да бъдат включени в положителният списък. Разбира се, тяхното положение ще бъде разгледано отново а, при следващият преглед на а, този режим. Благодаря, си ми дадохте възможност да представя това важно предложение на Европейската комисия, госпожа Габриел. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за това, че тя ни представи и контекста, и съдържанието на този регламент. Искам да се върна на някои ключови елементи и, и също така а, и да задам някои въпроси, за да получа допълнителни отговори от Европейската комисия. Най-напред бих искала да се върна към това, което комисията току-що каза. Това е доклад, който вероятно е последният доклад за прегледа на този регламент. Тук става дума за едни много стрикни критерии, съгласно които освобождаването от изискване за виза на тези граждани не крие никаква опасност. Е, мисля, че всеки път е, трябва да се споменава фактът, е, че целта на тези критерии е да се ограничи незаконната иммиграция. Тези критерии се оценяват всеки път от Европейската комисия. Те са свързани с сигурността и Е, и ние имаме възможност сега вече да говорим за три категории страни, е, за които става дума в това предложение. Първо 16 страни от Карибско море и Тихия океан, за които стана дума. Второ става дума за британски граждани и трето за Южен Судан. И в този контекст искам да задам няколко въпроса на Европейската комисия. Може ли Европейската комисия да ни даде цифри? За какъв брой граждани става дума? и могат ли да ни предоставят допълнителна информация за категориите британски граждани, за които става дума? А, освен това, можем ли да получим допълнителна информация а, колко от страните членки имат вече а, консулства или други дипломатически представителства в, в тези страни? И накрая искам да настоя върху принципа за реципрочност, който е много важен. Ако добре разбирам, освобождаването на задължение за виза ще влизе в сила в момента, когато бъде подписано двустранно споразумение между тези страни Европейския съюз. Но трябва да кажа, че в цяла група страни до сега няма подобни преговори. И затова искам да попитам какво е положението там. Още един път искам да а, изкажа задоволството си от а, конструктивния диалог, който водим с а, комисията и надявам, че и съвета ще се отнесе по същия начин по този въпрос. А, благодаря, а, госпожа Габриел. А, госпожа Зданока. Благодаря, Нашата група винаги се е отнасяла положително към прехвърлянето на страни от отрицателния в положителният списък. Така че подкрепяме включването на 16-те страни от Караибско море и Тихи океан. Но имам след, следния въпрос по отношение на британските граждани – можете ли да ни обясните малко повече е, за тези категории граждани и за, и за колко, какъв брой става дума? Имаме ли е, някакви други категории подобни граждани, които не са обхванати от вашето предложение? или а, вече ще обхванем всички граждани? Oui, madame, je... а, да, а, и аз имам същият въпрос. А, много интересно е това, а, което чух. Ние напълно сме. А, Освобождаването от визи, разбира се, улеснява живота на онези, за които то се отнася и техните семейства, но, както се казва в предложението, страните, за които става дума, не са рискови, не заплашват с незаконна иммиграция или пък общественият ред в Европейския съюз. Аз подкрепям отпадането също навлиза за някои категории а, граждани на Великобритания. А, доколкото и гражданите на Великобритания, които живеят на острова, вече имат подобна свобода на движение в Европейския съюз. Благодаря, господин Мишел. Господин Барковски. Благодаря, госпожо председател. Не приключихме обсъждането на този въпрос, но е, когато става дума за предложение за някои граждани на е, Обединеното кралство, имам въпрос към комисията. Искам да попитам, а, е, възможно ли е някои украински граждани да бъдат освободени от изискването за виза? Връщам се към въпрос, който приключихме вече. Е, затова искам е, отговорът е, да даде комисията сега, когато те ще имат думата в посходен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за въпросите. Ще започна с последния. Дали може да имаме визово освобождаване за украински граждани? Това не е всъщност целта на това предложение. И, е, както знаят депутатите, имаме визов диалог с Украина. Става дума за краткосрочното пребиваване. Е, целта е визово облегчение. Това е непрекъснат диалог. И даже в момента текат разговорите с Украина по този въпрос. Не зная точно в, коя, в кой момент ще, се, ще приключи диалога, но зная, че очакваме резултати. Сега към настоящото предложение и въпросите. Колко граждани, за колко граждани става дума, които ще бъдат освободени? Имаме цифрите. Става дума за общо Става дума за 16-те държави от Тихия океан и Карибите за около 5 милиона. А британските граждани, това са 300 хиляди граждани. Тоест, общо около 4,5 милиона. Значи, общо 4,5 милиона. Сега въпросът за британските граждани. Системата е доста сложна и доста объркваща. Е, това са граждани с различни права. В предишното изменение на регламент 539, някои от тези категории вече бяха приместени в положителния списък, някои обаче не. И за това решихме, че и останалите е, типове граждани на Обединеното кралство трябва да преминат в положителната положителния списък. Има, има граждани, британски граждани отвъд морски територии, има британски защитени лица, британски отвъд морски граждани, а, има и британски поданици. Това са групите. По принцип обаче тези граждани не представляват заплаха за нелегалната миграция, не застрашават границите. Е, те имат паспорти, пътни документи, които са на стандартите на Обединеното кралство, имат е, защити, е, ниво на защита и сигурност, които са много високи. Така че те абсолютно отговарят на споменатите от мен критерии. Един от въпросите беше за за консулските представителства в тези островни държави. И това е друга причина за преместването на тези лица в положителния списък. По принцип в Тихия океан и в Карибски, на Карибските острови няма много представителства. Това означава, че гражданите трябва да пътуват надалече, за да могат да получат виза. Няколко примера ще ви дам. Ако погледнете в Тихия океан, в островните държави в Тихия океан, ще видите, че само две държави членки са представени в тези държави, т.е. Португала е и източен, в източен Тумер, Тумор, Франция в Томато, а други консулски представителства няма. Е, така че някой от Маршалските острови трябва да отиде в друга държава, в Тонуато, например, за да получи шенгенска виза. В, е, за Карибските островни държави ситуацията е малко по-добра, но е, далеч не е оптимална. има, както знаем, тесни исторически връзки с някои държави членки и на базата на тези връзки са и представителствата. Ясно е, че трябва да има реципрочност, т.е. няма да подпишем висово облегчение, докато не сме договорили и подписали споразумение с облегчаване на висовия режим с всички тези страни и освобождаване от виза, което е крайната ни цел. Това е принципа на нашата визова политика, реципрочността, това е ясно. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако съм изпуснал някой, моля, напомнете ми. Но мисля, че, че покрих всички въпроси. Председателката, госпожа Данок, има още въпрос. Още един въпрос. Извинявайте, пропуснахте моя въпрос. Какви са категориите на британските граждани, които ще бъдат включени в тези изменения. Кои са те и повете? Извинявайте, наистина. въпросът е, че в такъв случай няма да има други британски граждани, други типове британски граждани, които да имат нужда от виза. Аз споменах е, типовете граждани. Така че това е стъпката, която ние предвиждаме. Да няма повече британски граждани без, е, с изискване за виза. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Гейбриел, ще помоля Ирландското председателство да вземе отношение. Господин Райен, какво е становището на съвета? Благодаря. Благодаря за възможността да говоря по този въпрос пред вас. Слушах докладчицата и вашите изказвания. Разбрах и отговорите на комисията. Сега, какво е становището на съвета до момента? Какви са нашите виждания. На 27 ноември бе предложено е, предложението от комисията. Министрите обсъдиха въпроса през декември. На 25 януари бе първото предложение. Предложението се приема добре от държавите членки и, както каза комисията, няма държава членка, която иска да премести държава от положителния списък в негативния списък. Някои държави членки са загрижени по отношение на някои държави, Три държави са под въпрос, но това са малки държави, така че не смятаме, че това ще е голям проблем и смятаме, че ще отбележим напредък и при тези държави. Както казах, е, държави членки предложиха още някои допълнителни държави да бъдат включени в положителния списък, но общото заключение е, че тези държави не са готови. Освен това, регионалното е, сближаване е важно и това трябва да бъде всето предвид. На 22 февруари се предвижда ново е, обсъждане на въпроса. Смятаме и се надяваме да приключим този въпрос в рамките на нашата, нашето председателство и се надяваме да работим с докладчицата и с парламента за постигане на консенсус и с приключване на доклада. Госпожо Габриел, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Благодаря на колегите, които участваха в този дебат. Благодаря на комисията на Ирландското председателство. Получихме допълнителна информация, която не позволява да разчитаме, че ще вървим бързо напред с, по това досие. Искам да благодаря за вече установения диалог. Надявам се, както току-що го каза представител на Ирландското председателство, че в скоро време ще вървим бързо напред по този въпрос. Благодаря. Благодаря и сега стигаме до последна точка от нашия дневен ред. Тя е общо разискване по съобщение на комисията за осъществяването и развитието на обща визова политика с цел на насърчаване на растежа и а, насърчаването на а, локалното шенгенско споразумение през първите две години от прилагането на визовият кодекс. Благодаря, госпожо председател. А, смятам, че включването на тези две точки в дневния ред днеска се ръководим от логиката на комисията, която на 7 декември прие визов пакет, който има три елемента. Изменения към регламент 539 за визовите списъци, който току-що обсъдихме. Също така и това съобщение до съвета и Европейския парламент за развитието на общата визова политика с цел насърчаване на растежа в Европейския съюз и докладът за местното шегниско сътрудничество. Има логика тези три елемента да бъдат свързани. А, аз ще представя два от тези елементи а, заедно, въпреки че тяхната природа е доста различна. Съобщението всъщност е съобщение за политиката, което излага вижданията на комисията, Европейската комисия за по-нататъчното развитие на общата визова политика която в определен момент ще се изрази в предложения. Докладът на комисията е по-скоро своего рода оценка на функционирането на визовият режим в рамките на шенгенското сътрудничество, което е ключов елемент в прилагането на общата визова политика. Ще започна с съобщението на комисията. Това съобщение не идва като грамотясно небе. То не е неочаквано. Отдавна знаеме, че визовата политика и растежа са свързани. Както ще видите в съобщението, комисията изхожда от резултатите в контекста на Г20 и общото економическо положение. И в този контекст тя разглежда възможното въздействие на улесняването, облегчаването на визовия режим върху економическия растеж и заетостта. Това е един от секторите, в които все още може да се не се усъвършенстване в полза на растежа и заетост, по-високата заетост. В миналото визовата политика се разглеждаше като една от мерките в шенгенското пространство, като главно ударение се поставяше на сигурността. Разбира се, винаги е имало и елемент, свързан с понятието свобода. Искам само да напомня някои елементи във връзка с това. Е, едно от главните постижения на Шенген беше, че с една виза сега може да посетите 26 страни членки, които влизат в шенгенското пространство, докато по-рано се нуждаехте от виза за всяка отделна страна, която искате да посетите. Е, и в този смисъл Г20 препоръча подобно е, регионално е, сътрудничество и взаимното признаване на визите. По този въпрос Европейския съюз вече е много напред. Трябва да кажа, че е, виждавата политика и сега стимулира мобилността на гражданите. И мога да ви цитираме някои цифри в подкрепа на това твърдение. Броят на подадените молби за виза между 2009 и 2011 имаше 32% увеличение. Тоест, една трета повече са подавали молби за виза, като отказите са били само 5% и половина. Разбира се, нашите решения очевидно са допринесли за улесняване на, облегчаване на визовият режим но трябва по-внимателно да разгледаме какво е економическото въздействие на визовата политика, как по-нататък да облегчим процедурите, за да привлечем повече хора, които да пътуват в Европа. Като не забравяме, разбира се, това, че сигурността е важен въпрос, който трябва също да бъде обслужен от една правилна визова политика. Визовият кодекс, както вече казах, беше революция в визовия режим. Но както ще видите в съобщението на Европейската комисия, се заявява, че има още много възможности за усъвършенстване на системата в контекста на изискванията на сега действащия визов кодекс. Първата ни задача е като имаме предвид нуждата от насърчаване на растежа, да подобрим сегашните условия за облегчение, облегчаване на визите. В дългосрочен план, обмисляйки какво трябва да направим, смятаме, че по-добре трябва да се вземат предвид економическите последици от визова, на визовата политика. Връзка с това мога да спомена, че преди края на тази година комисията ще излезе с оценка на прилагането на визовия кодекс. И тази оценка ще бъде придружена с предложение за внасяне на изменения в визовия кодекс. Този преглед на действието на визовия кодекс няма да бъде ръководен само от традиционния шенгенския подход, но ще вземе предвид и економическото въздействие на облегчаването на визовите процедури и визовия режим. Разбира се, най-голямото облегчаване е освобождаването от необходимост да се получи виза. Предложението, което ние обсъждаме, е все още вдъхновено до известна степен от стария или да кажем традиционния шенгенски подход. В бъдеще, когато решаваме какви изменения да предложим, ще взимаме повече от сега предвид възможните економически измерения на нашите действия. Така че това съобщение, госпожо председател, излага идеите на Европейската комисия за бъдещи стъпки по развитието на общата визова политика. В този смисъл сега имаме възможност да обсъдим тази политика, без все още да предлагаме конкретни мерки. Един политически дебат по този въпрос е необходим. Той ще ни помогне по-късно да разработим предложения, които ще вземат предвид именно а, економическият измерение на тези наши действия. Второ, имаме докладът на комисията по местното шенгенско сътрудничество. Шенгенското сътрудничество е елемент на шенгенско визова политика. Знаете, че имаме правила, които се спазват, но обстоятелствата са различни в различни части на света. Някъде става дума за рискови категории, в някои страни младите, които искат да участват в летни курсове, те не представляват никаква заплаха. А в друга страна, може да съществува тенденция да се злоупотребява с тази възможност студентските пътувания да се използват за незаконно оставане за по продължителен срок в шенгенските страни. И тук обсъждаме внимателно къде има и къде няма проблема. Друг пример е, че какви документи са необходими. Визовия кодекс излага всички документи, които трябва да се представят, но те също зависят от местните обстоятелства. Нека ви дам един пример. Примерно доказателството за това имате ли работа. В някои страни хората имат трудови книжки в които работодателя вписва различни е, данни. В други страни има е, свидетелства, в някои страни те се издават от е, работодателя, друга да се издават от публичните власти. Тоест, ние предлагаме един хармонизиран, уеднаквен списък на документите, вида документи, които трябва да бъдат представени заедно с молбите за виза. Значи във всички юрисдикции има все още какво да се прави. Смятаме, че е необходимо да има да се подготвят годишни доклади. трябва да кажа, че през 2012, когато бе оповестен първия доклад, не всички местни шенгенски елементи на сътрудничество все още бяха създадени и действаха на място. И това ни накара да се замислим дали не трябва да се опитаме да подобрим функционирането на местните елементи, местното шенгенско сътрудничество и неговите органи. През 2012 година подобно напредна, подобен напредък в шенгенско сътрудничество беше вече настъпил и това се отбелязва в доклада. В приложение към доклада който е при вас, е, са дадени конкретни данни, той е изпратен на е, комисията Либе. Имаме 140 е, доклади за различни юрисдикции. Ако искате да знаете нещо повече за това как функционира визовата политика в различните страни, как тя се прилага от една или друга страна членка, може да погледнете тези доклади. Но като разгледахме тези 140 доклади, решихме да направим този а, доклад на комисията, който не се е изисквал а, изрично от визовия кодекс. Това е, това е едно. Второ, необходимо е нещата да се усъвършенстват по-нататък. И не е необходимо обязателно а, да се прибягаме до препоръките на консулствата, да кажем в Москва или в Пекин. Трябва да имаме общи насоки, от които да се ръководим. И затова ние сме подготвили препоръки за всички участници в е, шенгенското сътрудничество. И може би тук, госпожо председател, трябва да ви предоставя известна допълнителна информация за институционните а, споразумения. Действащото председателство, разбира се, винаги се свързва с нас е, и участва в този процес. Отговорността обаче за координиране на местното сътрудничеството по Шенген на местно равнище е възложено на комисията, за да се осигури непрекъснатост на работата в това отношение комисията също така отговаря за делегациите. Обаче обаче със създаването на ЕАС нещата се промениха. В момента на, на създаването, в момента на създаването на този орган, вече нещата се промениха. Когато беше създадена службата за външна дейност, нещата не бяха същите. Ви ще видите в заключенията и препоръките, че първите препоръки а, фактически се отнасят до ролята на делегациите на Европейския съюз. Един от а, ръководните принципи, е, споделянето на тежестите не само между службата за външна дейност и комисията, но също така и между страните членки. Важно е да се вземат предвид и различните съдебни практики, е, как се разпределят и човешките ресурси между комисията и службата за външна дейност. Това е също важно. Но правителствените и държавни ръководители разбраха много добре, че мобилността става все по-важен елемент във външните отношения. И контактите с местните власти местните власти също трябва да вземат, да поемат своята отговорност. И това е благоприятно за делегацията на Европейския съюз и тяхната роля в съответните страни. Имаше контакти между комисията и службата за външна дейност, имаше разговори. Комисията се съгласи да <clears throat> поеме своята част от тежеста и определи допълнителни допълнителен персонал, който да се грижи за точно тази част на вътрешната политика. Хората, които вземат тези постове, ще се занимават именно с местното шенгенско сътрудничество и визовата политика. Всички препоръки са изпратени към държавите членки и аз трябва да подчертая, че те са изпратени на две нива в столиците са изпратените, защото правителствата трябва да осигурят консулствата да участват в местното шенгенско сътрудничество. Това на хартия винаги се подчертава, но на практика консулствата понякога са доста самостоятелни и не си сътрудничат така, както би трябвало. И не целят нужната хармонизация. <clears throat> Освен това, на второ място, персонала трябва да получи обучение, да е компетентен – Предвиждат се именно такива обучения, които са свързани с регионалната роля на службата за външна дейност. И на, последно място искам да се спра на сътрудничеството между комисията и службата за външна дейност. Комисията е отговаря за визовата политика и в такъв смисъл трябва да се постарае да предостави е, компетентността и знанието именно на тези хора, които в делегациите ще отговарят за визовото сътрудничество. Това не е заложено в визовия кодекс, но ние смятаме, че като препоръка е много уместна да бъде включена в е, нашия документ. Председателството може да каже повече по този въпрос. И така, госпожо председател, бихме искали да разберем вашата комисия, какво смята тя за сътрудничеството на местно равнище, за визовия кодекс и за нашите инициативи. Благодаря. Искам да попитам председателството дали иска да се вземе думата. Райан. Господин Райан, благодаря. Аз ще бъда кратък. Както комисията каза, е, тези две точки от дневния ред е, бяха обсъдени на 25, ще бъдат обсъдени на 25 януари. Имаше вече дискусии от държавите членки. Ние се надяваме на конкретни резултати и смятаме е, да че нещата няма да се решат на едно или две заседания. Смятаме обаче да продължаваме да дискутираме тези въпроси за доста време. Господин Пауер иска да вземе думата. Госпожа Пауер, извинявайте. Благодаря. Благодаря за тази информация по висовия кодекс. Един от членовете на комисията по заетост, а като член на комисията по заетост, искам да осветя един допълнителен аспект на взаимовръзката между визовата политика и заетостта. Какви са въздействията от тази взаимовръзка в ежедневието? Ние бихме предложили привилегии във визовата политика и бихме искали да знаем какви привилегии съществуват до момента. И за консулската защита. С удоволствие разбрах, че съществува идеята за поделяне на тежестите и въвличане на службата за външна дейност повече в консулските дела на, на Съюза, на държавите членки. Благодаря, господин Малдър. Благодаря. Имам общ въпрос. Дали комисията по правни въпроси смята да излезе с доклад по тези две точки? Не знае дали може да отговорите в момента, но имам и втори въпрос – доста навременен е според мен. Въпросът ми е към комисията. Ако една държава членка издаде виза, и която е валидна за 26 държави на шенгенското пространство, има такава инициатива за централизиране. В такъв случай посолствата не могат да издават такива визи. Би било хубаво да има във всяка държава един пункт, една служба, която издава визи. Господин Малдър, на следващото заседание на координаторите ще обсъждаме този въпрос. Точно това, за което вие попитахте. Господа Данок, е, госпожа Данока. Ние обсъждаме именно отношенията между комисията и службата за външна дейност. Застъпваме се за един общ подход – И аз бих подкрепила подхода на господин Малтер. Хубаво е да вървим в посока на една обща визова политика, общо издаване на визи, една обща служба, един общ пункт за издаване на визи. Комисията обаче не е много активна в това отношение. Първоначалните идеи и предложения са добри, те са проевропейски. Но като погледнем какво се случва на практика, какво се случва с приложението на тези идеи и оценката на шенгенското сътрудничество, когато видим предложенията за реципрочност и, и трудностите, които те срещат в съвета, трябва да кажа, че комисията, по наше впечатление, не е достатъчно твърда да развие своите инициативи, които се основават на общностния подход. Въпросът ми е, къде виждате пречки за прилагането на вашите предложения? и защо предложенията не постигат очакваните резултати. И сега комисията има отново думата господин Декойстър. Благодаря, госпожо председател. Най-напред визовата политика и економическите последствия ако погледнем съобщението на комисията, какво ще видим? Ще видим, че ние се основаваме на документа на Г20 за туризма. Възложени са изследвания за оценки и се оказва, че има повишение в сектора, от които печелят туристическата индустрия, круизите, хотелите. Това се отнася за туристи, за бизнес, хора. Това беше работен документ за срещата на министрите в рамките на Г-20, но наистина е, увеличението на броя на туристите е економическо предимство, економическа полза. Това е така. В бъдеще ще предложим промени за общата визова политика, които да вземат предвид именно економическите въздействия на промените в визовата политика. Естествено, ние ще вземем предвид не контекста на Г20, не глобалния контекст, а нашия европейски контекст. На това ще стъпим. Така че, наистина, оценка на въздействието е необходима. И на тази оценка ще стъпи нашето предложение, защото като със законодател ние трябва да аргументираме нашето предложение. Това е така. И сега е, преминавам към последния въпрос. Казах, че в момента комисията изработва, е, е излязла с политическо съобщение – това е първа степен на разискване с законодателите, с законодателя какво да е бъдещето на визовата политика. когато стигнем до определени заключения, те ще се влеят в предложение за законодателен акт. Много е Важно обаче да имаме един политически дебат, с него да започнем, а да не започнем с промяна на разпоредбите на визовия кодекс. Нека най-напред обсъдим принципите и политическите насоки за бъдещето. И сега на първия въпрос. Не говорим за привилегии които даваме за дадена категория страни или граждани. Ние искаме да опосредстваме и поощрим и, и улесним пътуването, мобилността и режима за издаване на визи. Но естествено, искаме и да запазим елементите, които филтрират злонамерените хора с цел за сигурността и с цел да злоупотреби, е, с цел да се намалят злоупотребите с пътуванията. Това е общия ни подход. Не става дума за улесняване на живота на някоя специална категория. Естествено, има категории, е, страни и граждани, които се ползват от предимства. Ето, говорим за украинските граждани. Има, естествено, улеснения за определени категории граждани, за бизнесмени, например, има упростена процедура. Тези упростени процедури не могат да се прилагат за туристи. Въпросът е обаче да не се дават привилегии във визовия кодекс на определени категории граждани. Всички хора, които идват с добри намерения, трябва да получат виза. И на следващо място имаме тази идея за една служба, която ти издава из европейски визи. Аз лично самият бих подкрепил чисто сърдечно тази идея. Въпросът е обаче дали в сегашния момент това нещо може да стане. Когато в Шенген започна общата визова политика, единственото, с което разполагахме, бяха консулствата, и националните визи бяха валидни за цялата шенгенска, за цялото шенгенско пространство. Те се признаваха взаимно. Сега може да в бъдеще да се създаде една такава служба и този въпрос е залегнал в Стокхолмската програма. Ще бъде обсъден въпроса следващата година дали може да се дадат е, тези, да се делегират тези компетенции от национално равнище на, едно, на една общоевропейска служба? Това е въпроса. Ние е, знаем, имаме общите центрове за подаване на заявление и тези центрове биха могли да създадат възможността за общо единно подаване на визи, след което ще се прецени целта на пътуването. И... Така че има идеята за един общ център за подаване на заявленията, но в този център все пак работят хора от различните държави членки. Много е трудно да се създаде една такава служба, обща служба за, за издаване на визи. Но ето, това е един от въпросите, кои, с които комисията ще се занимае в, в бъдеще, когато се, ще се говори за промяната на визовия кодекс. Тоест, ще се разгледа правната база за сътрудничеството и ще се разгледа въпроса дали може да се издават общи е, шенгенски визи. Но тук не става дума за една супер е, наднационална служба за издаване на визи. За това не става тук дума. Председателката, благодаря. Дебата е наистина много интересен. Но това беше нашата последна точка за деня, така че Придвижваме се към края на днешното заседание. Следващото заседание ще бъде на 20 и 21 февруари. Колеги, това са два пълни дни. Желая ви е, приятно прибиране вкъщи и приятен ден. Довиждане!